официално одобрен протокол, а тези номинации ще се считат за официално потвърдени. На последното заседание на 15 април ви информирах относно искането на Комисията по конституционния въпрос и по анекс 16. Съгласно член 216 е, искането е прието. Съгласно член 231, алинея 2, корекциите, които са направени, се считат за приети и тъй като тези корекции са поискани от 40 член на парламента, те се поставят за обсъждане на пленарното заседание. В сряда, съгласно е, подписах 12 е, е, правни акта, които са прияти в рамките на обикновена законодателна процедура и ще станат част от протокола на това заседание. Минаваме към дневния ред на настоящата седмица. Съгласно 194 от правилника, председателския съвет прие дневен ред, който ви е раздаден. Процедурен въпрос. Справите.